Ромпой, каква е нашата позиция. Добре, господин председател, ако господин Ромпой започне да идва по-често в парламента. Добре, ще предам вашата позиция. И преди общата снимка аз ще се опитам да предам вашата позиция. И така, има ли други, които ще вземат думата? Не. И така, дами и господа, обявявам първата точка от дневния ред. Доклада на господин Босутил, свързан с индекса на вътрешния пазар. Господин Босутил за 4 минути получава думата. Благодаря, господин председателю. Напоследък много се говори за растеж и за това как да задвижим економиката на Европейския съюз, на държавите членки и да излязат те от плачевното състояние, в което се намират. Нека обаче не говорим в лозунги, а да кажем точно как може да се постигне този растеж. По доклада ми за индекса на вътрешния пазар бих искал да изпратя едно много ясно и кратко послание. Ако наистина искаме растеж, Нека тогава да дадем вътрешния пазар на гражданите, защото това е единствената инвестиция, която може да направи Съюза, за да има растеж. За това трябва да поправим онова, което не работи. Какво не работи? Индексът на вътрешния пазар на Европейската комисия показва, че усилията на определени държави членки при транспониране на законодателството Господин Босотил, изчакайте. Уважаеми колеги, тези, които не искат да чуят господин Босотил, ще е добре тихичко да напуснат залата. Един момент, господин Босотил. Благодаря все пак на онези, които ще ме слушат, господин председателю. Ако държавите членки не увеличат усилията си за правилно транспониране на европейско законодателство в тяхното законодателство и това законодателство да бъде напълно прилагано, то няма да имаме вътрешен пазар. Не бива обаче да се отдаваме е, на песимистични чувства. Има такива държави членки, които са пълно ангажирани към постигане на вътрешен пазар. И много се радвам, че моята държава членка Малта се представя най-добре сред е, държавите членки в транспониране на време на, държави, на законодателство. Държави като Естония също имат е, положителни резултати, е, особено по отношение на прегледа на вътрешния пазар. Тези положителни резултати, всъщност не са изключение. Те показват, че ако има политическа воля, и други държави членки могат да се справят добре. Ако обаче не се направи много повече за транспониране и прилагане на европейско законодателство в най-кратки срокове, и предприятията, и гражданите няма да могат да, да поженат плодовете на вътрешния пазар. Затова държавите членки имат нужда от по-амбициозни цели и трябва да спазват поетите си задължения. Европейската комисия пък от своя страна трябва да продължи да изпълнява своята роля на изпълнителна власт. Нарушенията на европейското законодателство трябва да бъдат преследвани бързо, като се започва процедура за нарушение. Затова, господин председател, след своите предложения, предложения съм включил едно изменение, което е една процедура. Е за бързо предприемане на съдебни действия посредством специален прокурор, за да може обективно и бързо да се действа по започване на такива процедури по нарушение. Но изграждането на регулаторната рамка не е единствената стъпка към постигането на този вътрешен пазар за гражданите. И ето защо моят доклад говори и за това, че пряко трябва да усетят вътрешния пазар и гражданите и дружествата. Затова всички инструменти на комисията трябва да бъдат използвани и успехи като успехът на Солвит трябва да бъдат последвани от укрепване на различни услуги за решаване на проблеми. Защо? Защото гражданите много често са изправени пред една сложна мрежа от услуги, която е напълно безлична, особено когато трябва да подадат жалба. И за това решението на проблема се превръща в проблем. Моят доклад призовава за по-нататъчна координация на различните служби на комисията, както и Your Europe да стане основна платформа за решаване на проблеми. Имаме нужда обаче и от е, определени, назначени лица, които да е, бъдат е, командировани в отделните столици и да работят пряко по жалбите на гражданите. Е, наскоро призвахме нашите граждани, господин председателю, за жертви, за да може економиката ни да не оцелее. Имаме обаче един вътрешен пазар, който е най-добрият начин за постигане на растеж и економическо благополучие, а гражданите го очакват от нас. Благодаря. Благодаря, господин Бозотил. От името на комисията, комисар Барния. Благодаря, господин председател, и добър ден на всички госпожи и господа евродепутати. Първо искам да благодаря на Симон Бусотил за лично извършената от него работа по този доклад с една подкрепа и с разбирателство на всички от комисията. С... Искам да благодаря и на координаторите. Госпожи и господа, в момента се намираме в един тежък момент на финансовата криза, която не е приключила, на економическа криза и много економически и социални последици на тези кризи, които много ясно се виждат. Господин председател, много граждани страдат засегнати от безработицата. Те са гневни а, и а, се намират в една парадоксална ситуация. Те, ако не предприемем нещо, ние е, е, е, ще бъдем първите жертви на този а, гняв а, и на протекционизма и също но вътрешния пазар е първия и най-големия шанс да се излезе от кризата, ако този вътрешен пазар функционира по-добре. Именно за това след докладите, е, които чухме и на Луи Грех, Греш, е, във връзка с вътрешния пазар и с управлението му като неразделна част, ние имаме едно ново, второ предложение за възстановяване на конкурентоспособната пазарна економика. Това е част от а, а, инициативата на европейските правителства за растеж. И мисля, че доброто управление на публичните финанси от една страна и от друга страна растежа по-специално растежа във вътрешния пазар са не само съвместими, а те са необходими да се провеждат съвместно. Именно за това много се радвам, че господин Бусотил отново подчерта, че вътрешния пазар а, може да постигне напредък, ако можем да подобрим търговията, услугите, електронната търговия и да се е, насочим към няколко други възможности за допълнителен растеж. Вътрешният пазар трябва да функционира по-добре. Това е едно пространство от половин 500 милиона потребители и 800 хиляди малки и средни предприятия. Тези предприятия разполагат с най-добри средства за да решат проблема. Например, чрез Solvi, чрез U-Pilot, и а, Европейския център на потребителите. И когато говорим за управлението, трябва да споменем и индекса на вътрешния пазар. Това е една моментна снимка на онова, което работи добре и онова, което не работи добре. Тук се вижда ясно как се транспонира законодателството във връзка с вътрешния пазар във всяка държава членка. Трябва това транспониране да работи по-добре и то да бъде стимул да не се отслабват усилията, както се подчертава и в доклада на господин Босотил. Госпожи и господа, това, този индекс на вътрешния пазар не е единственото средство, с което разполагаме. Трябва да се следят правилата за действието на вътрешния пазар. Кризата, за която току-що говорих, е, трябва да ни накара да изведем полуки и да отвоим усилията си. Именно с това сме се ангажирали да осигурим прозрачност и по-добро сътрудничество с вас в Европейския парламент, за да може с всяка следваща година да подобрим баланса на държавите членки. Първия баланс отваря пътя на комуникация по време на следващия Европейски съвет в, през юни да се отразят възможностите да се засилят Сили, доброто прилагане на принципите на вътрешния пазар. Аз искам да очертая две оси. Едното е изпълнението на законодателството за растежа. Няма да измисляме нови правила без да ги прилагаме на място. Не само това е безполезно, понякога то е дори контрапродуктивно, защото създава дисбаланс между някои страни и техните съседи, някои от които прилагат законодателството стриктно, а други не. Именно за това ние в, приложихме в рамките на законите за вътрешния пазар да се а, намали а, дисбаланса в транспонирането на закона от 1% на 0,5%. За сега има 1,2% дефицит в транспонирането в някои държави 1,7%. Би трябвало да се предприемат стъпки заедно с държавите членки, за да се рационализира приложение, прилагането на законодателството за вътрешния пазар пазар. Аз посетих всички столици на държави членки, се свързах с всички а, висши е, служители, които, висши ръководители, които се занимават с проблемите на електронната търговия на вътрешния пазар, за да може да се създаде една работна група, Task Force, която да се занимае с това законодателство, която да работи по-уверено и по-ефикасно. И а, аз вече отивам не само в столиците на държавите, но и в центровете и на регионите, защото и териториалните общности са много важни фактори в единия пазар. И това ще бъде първото заключение от този тур на столиците, което ще приключи в края на май. И накрая смятаме, че тези инструменти, помощни инструменти, информационни инфор... Е, е, е, инструменти трябва да бъдат в полза на гражданите и на предприятията. Има инструменти, които са създадени с цел по-голяма прозрачност. Някои от тези инструменти и средства бяха изработени малко неорганизирано. Трябва да се разработи портала Европа за вас. И аз придавам много голямо значение на Solvit, което е революционен инструмент за подобряване на функционирането във всяка държава членка. Ние днес тази година ще честваме 20 годишнината на вътрешния пазар. Не трябва да бъдем носталгични или меланхолични. Трябва да бъдем динамични, да работим за растежа, за нашите граждани. Това е духа и на пакта за по-добро управление на единия пазар, към което призоваваме държавите членки правителствата, държавите членки, парламента и разбира се комисията. Ще участваме да се създаде една нова динамика, един нов устрем. Именно за това аз бих желал искрено да говорим не само помежду си, но и с всички в нашите страни. И това ще бъде духа на тази седмица на единия пазар. Това ще бъде а, една инициатива в Краков. Това ще бъде от 12 до 17 октомври. Ние ще обсъдим какво върви добре, какво не върви добре във всяка държава членка, как да се преодолее разпокъсаността, пречките, онова, което сме вложили в закона за единия пазар, какви предложения ще направите вие има много работа по единия пазар и това е една от основните ми задачи, която ще решаваме заедно с вас, защото сега в момента голямото изискване е да се намери работна заетост, да се осигури конкурентоспособността и растеж. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега преминаваме с ораторите от името на политическите групи. Искам да поканя господин Андреас Шваб от НП да вземе думата за 3 минути. Госпожо председател, господин комисарио, уважаеми колеги, всички сме на едно мнение, че вътрешния пазар не трябва да стане първата жертва на кризата, точно обратното. 20 години след е, създаването на вътрешния пазар трябва да се направи всичко така, че вътрешния пазар да е, обхваща всички правила за неговото нормално функциониране. Искам да благодаря на Комисията по вътрешен пазар за изготвянето на този доклад доклада, свързан с индекса за вътрешния пазар, е много важен и всяка година, съгласно разпоредбите, свързани с вътрешния индекс, виждаме в какво състояние се намира вътрешния пазар. В края на годината ще си зададем въпроса какво се случи през тези 20 години и какво може да се подобри за напред. Доклада на господин Босут Тил показва къде са силните и слабите среди на вътрешния пазар. Най-общо казано, липсва прозрачност. Има два проблема а, при а, транспонирането на европейско законодателство. Проблемът е свързан с това, че не се транспонира законодателството. Има критерия от 1%, процент, процент, който се изпълнява само от малко държави членки. А, в повечето държави членки има проблеми с транспонирането на европейското законодателство. По погрешен начин се транспонира европейското законодателство или въобще не се транспонира. Имаме нужда в тази връзка от повече прозрачност. Правната служба ни казва, че процедурата която се сортира при нарушаване а, и неизпълнение на законодателството, ще бъде проведена при а, затворени врата. Това не ни помага. А, защо не се помага на държавите членки, когато имат затруднения? Защо комисията не им оказва съдействие? А, господин Босотил предлага а, да има бърза процедура, която да бъде въведена. Има много директиви и регламенти, и най-вече при директивите е така, че нито комисията, нито депутатите е, знаят е, по какъв начин най-ефективно трябва да бъде транспонирано законодателството. Европейско законодателство имам предвид. Трябва да се опитаме да се позовем а, на законодателство от 2004 година, където бяха изготвени специални а, съпоставителни таблици и по този начин да можем а, да внесем малко светлина в тунела. Надявам се, че възможно най-много колеги ще вземат участие в тази инициатива. Благодаря ви от името господин Корейра Кампус 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар. Първо искам да поздравя докладчика за свършената работа. Вътрешният пазар гарантира по-голяма търговия, по-голям оборот, по-добре информирани потребители, повече работни места и повече надежни стоки и услуги. Той също така означава и по-силни малки и средни предприятия, които могат да се конкурират на глобалните пазари. Затова тук ролята на държавите членки е особено важна. И то не само а, с това да законодателства с нови законодателни актове. Не, а, ролята им е и в транспонирането на европейското законодателство, защото там възникват въпроси и проблеми. Често а, държавите членки закъсняват за транспонирането, което обикновено има срок две години, и вътрешния пазар се затурмозява. Правилата не се прилагат надлежно. Други пък държави членки погрешно или в недостатъчна степен изпълняват правилата, което е, създава проблеми по тълкованието на законите. Съобщението се описва целият законодателен цикъл. Имахме един доклад на един колега, който беше доста по-цялостен. И мисля, че сега събирайки всички тези документи на едно място, имаме по-ясна представа как работи целият пазар. Има известен отпор от държавите членки, които се носят по течението и Европейския парламент и Европейската комисия трябва да противодействат на едно такова отношение. Националните парламенти също могат да изиграят огромна роля в тяхната контролна функция. Трябва да се търсят също така извън съдебни решения при различни спорове с граждани, дружества, които е, подават жалби или оплаквания. Солвит трябва да почива на правни текстове, които да му дадат възможност е, да се разгърне напълно и да преодолее препятствията, при които е изправен. Това ще подпомогне комисията и при процедурите по нарушения. Колегата Греш първоначално предложи една такава мрежа за вътрешния пазар и събиране на информация. Това беше на една среща в Краков през 2011 година и мисля, че оттам трябва да почерпим идеи за пътя напред на този вътрешен пазар. Имаме нещо като седмица на вътрешния пазар а, сега и можем да отчетем напредък и преодоляване на пречки. Ако се опитам обаче да погледнем отвъд цифрите, трябва да погледнем на този форум като на едно средище, където се събират всички заинтересовани среди и може да се проведе нещо като одит на работата на този единен пазар. Така всички ще разберат ясно правата си и също ще разберат и какво може да се направи. Накрая трябва да кажа, че съм малко изненадан, защото едно от предложенията на Докладчика призовава за създаване на независим орган. Това като че ли идва в последния момент. Говори се тук за нещо като прокурор по вътрешния пазар. Това е много сложна идея и трябва хубаво да се обсъди, а такова обсъждане не е имало. Нямаме също така яснота дали има правно основание изобщо такъв един институт. Съжаляваме, че една такава сложна идея се е, слага на масата на дебатите в последния момент. Така че няма как да бъдем за. Благодаря. Благодаря. От името на либералите господин Кацимаркакис. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, уважаеми господин докладчик. Приветствам доклада на господин Босотил. Този доклад показва колко важно е за парламента да се занимава с такива теми. Благодаря на господин Босотил за този балансиран доклад. Темата е важна повече от всякога. Преди 20 години беше основан на вътрешния пазар и тогава бяха заложени редица цели. Целите обаче не са постигнати изцяло и се вижда, че има дисбаланс на пазара. И някак си а, възникват проблеми в целия Европейски съюз. Има опасност Европейския съюз да изгуби своята водеща роля, ако не отдадем дължимото внимание на 20 годишният юбилей на вътрешния пазар. ще бъде направена много голяма стъпка, ако а, с помощта на вътрешния пазар и, и и свързани с него правила, много рано а, в зародиш се улавят а, проблемите. Не трябва економиките, които се справят добре и които са, транс... са се придържали към правилата, да бъдат наказвани. Не трябва а, тези, които се справят а, добре да страдат заради тези, които не се справят добре. Реформите трябва да бъдат провеждани по-бързо, трябва да бъдат залагани цели, свързани с изпълнението. Важна е скоростта а, при транспонирането на европейското законодателство. 5,5 месеца е средния срок за прилагане на законодателство. Това беше заложен цел в миналото, обаче а, реалността е, че средният срок е 8 месеца. Държавите членки трябва да, да проявяват по-голям ангажимент, да се придържат към задълженията и да транспонират законодателството. какво, каква е равносметката след 20 годишното съществуване на вътрешния пазар, че конкурентоспособността е намаляла. И че всъщност лошите економики дърпат надолу добрите економики. По този начин проблемите се задълбочават и ускоряват. Това, което пренабрегнахме е, че конкуренто способността не, не се е подобрила чрез а, създаването на вътрешния пазар. Трябва да действаме, трябва да направим нещо. Една възможност е а, точно този индекс за вътрешния пазар. Чрез него може да се а, завърши изграждането на вътрешния пазар и може да се направи е, стъпка напред, като нещата се сведат до регионално ниво. В еврозоната трябва да се създаде равновесие. Дълговата криза в Европейския съюз показват, че е, излишъка на север и е, недостига на юг или дефицита на юг си пречат. Индекса може да е една добра е, изходна позиция, но той не трябва да се превръща в беззъб лъв. Трябва да използваме юбилея на вътрешния пазар, така че всички, всички да се подготвим а, е, за бъдещето, а, е, да се справим по-добре. И така, госпожа Джули Гърлинг за две минути. Много благодаря, госпожа председател. Нашата група приветства този доклад. Както всички знаете, не винаги а, подкрепяме ентусиазирано предложенията тук в залата, но това е една сфера, в която ние може да се ангажираме не само с ентусиазъм, но и с положително въодушевление относно идеята за завършването на единия пазар. Бизнеса и потребителите са онези, които ще се възползват от един добре функциониращ вътрешен пазар. Това е още по-вярно в едно време на економически предизвикателства. Ние сме изправени пред предизвикателства в сферата на износа и не трябва да пренебрегваме предизвикателствата и възможностите на единия пазар. Това няма да ни пречи обаче да създаваме добро законодателство с адекватно прилагане и трансгранична синергия между различните държавни администрации. Без това гражданите няма да почувстват ползите на единия пазар. Нашата група подкрепя усилията на комисията и особено на комисаря господин Бърние в полза на държавите членки. Ние приветстваме призова, призива на докладчика да се засили законодателството за единия пазар и а, за налагане на санкции. Обвиненията а, е, понякога са грозна практика, но тя а, е, в някои случаи е необходимо. Това е една програма, която непрекъснато трябва да се актуализира, за да може да се приоритизират мерките необходими за постигане на цифров пазар, високоскоростен интернет. Призоваваме националните власти да засилят действията си, за да може прозрачно и спешно да бъдат транспонирани законите за единия пазар, тъй като единия пазар е ам, перлата в, коло, в короната на Европа. Господин Пашка, минута и половина. Е Уважаема госпожо председател, господин комисар, тази година е 20 годишната на единния пазар. Това е един от основните инструменти за економически растеж на Европейския съюз. Съгласен съм с господин Босодил за това, че гражданите трябва да имат достъп до този единен пазар и той не свършва само с приемането на законодателство за него. Необходими са механизми за надзор при транспонирането на директиви, регламенти и така нататък, както и подпомагане на предприятията, които упражняват своите права да се възползват от единния пазар. Такива механизми са Солвит и много други. Трябва да видим и как работят сертификационните власти. Те трябва да отварят единния пазар за различните служби и продукти. Нашите ветеринарно-медицински власти постоянно информират гражданите за различни продукти, които нарушават фитосанитарните изисквания а са на пазара. Не забравяйте какво се случи с диоксините в свинското, в пилешкото месо, които възникнаха миналата година в Германия, в северните страни. Една фирма в Польша, разбрахме наскоро, опакова и препродава различни продукти, които не би трябвало изобщо да влизат в веригата, в хранителната верига. Извинете. Има различни видове е, продукти, като например месо от Франция, което съдържа е, звръцание. Такихто продуктов. Карантия и не би трябвало да излизат на нашия пазар. Това също застрашава здравето на нашите граждани. Има много продукти, които не са част от единния пазар, а трябва да станат. Мисля, че с подобряване на същия този пазар ние трябва да подобрим и надзора и механизмите за достъп на различни продукти до потребителите. Благодаря. Благодаря на господин Паска, господин Густавсон от името на ГОЕ. Е, Благодаря, госпожо председател. Аз няма да изказвам вълби, свързани с вътрешния пазар, по-скоро ще посоча какви са слабостите. Във вътрешния пазар става въпрос за следното. Стоките да могат да циркулират, така че потребителите да се възползват от тях. Обаче виждаме, че заетостта ем, намалява, безработицата се увеличава. Имаме нужда е, от това да има равенство между богатите и бедните. А виждаме, че а, разликата, разликите между тях се задълбочават. Не се създават и нови работни места. Това също е проблем. Има нужда от нова економическа политика, която да предвижда инвестиции в обществения сектор, да се инвестира по такъв начин, че хората да бъдат в центъра на вниманието. Всичко звучи много добре. Е, участие на гражданите, поощряване на участието на жените на трудовия пазар и така нататък и така нататък. Е, обаче, е, като имаме предвид Икономиите, които се, предви... се предприемат всички държави членки, унищожават всички тези е, добри цели. Човека трябва да бъде поставен в центъра на економическите политики, а не нещо друго. Вътрешния пазар издигна една висока стена по отношение на външния околния свят. Много хора от юга искат да дойдат в Европа, защото се надяват, че а, ще имат един по-добър живот. Какво става? Те се давят в Средиземно море. А, следващия оратор за минута и половина. Господин Обермайер. От 20 години съществува, съществува вътрешния пазар. Има някои положителни а, развития. В тази връзка да спомена Солбит, който е важен инструмент. Служителите там работят бързо и ефективно, но за съжаление персоналът не е достатъчен. Добре е да се инвестира в а, нови работни места, вместо да се създава нова агенция, а, която няма да е в, толкова в услуга на хората. Не трябва да се игнорира факта, че европейския вътрешен пазар е стигнал до своя предел. Е, Франкфурт се чита за център на българската промишленост. От 10 до 17 е, е, хиляди разрешителни са издадени за самонаети лица. И какво се е, оказва, че самонетите трябва да работят 35 е, часа в седмицата с заплащане по 10 евро на час. Всичко, е, всички тези неща, които споменах, водят до експлуатиране на хората и е, до отрицателни развития. Господин Балсадаре, за три минути. Благодаря, господин, госпожо председател. Господин комисар, напълно споделям всички акценти и фокуси, които, към които насочи вниманието ни господин Босотил в своя доклад. Е, много ми се иска нашата зала наистина да приеме с пълно мнозинство този доклад, за да може всъщност все повече да се засилва функционирането на единния пазар, който е от стратегическо значение за развитието на Европейския съюз. Това ще даде една възможност да се изпрати един ясен сигнал на отделните държави членки. Последните резултати от оценката показаха, че държавите членки все по-малко изпълняват своите задължения по транспониране на европейското законодателство. Поради тази причина съм напълно съгласен с колегата за това, че е необходимо да се засили а, процедурата за а, нарушения, като тя се забърза. Не бива да забравяме и ролята на Солвит като една альтернатива на съдебния път. В същото време аз имам известни резерви за това да не възникнат проблеми, свързани с субсидиарността като принцип, в случай, че има юридическата, юридическата, юридическото основание на СОВИД се засили прекалено. Затова смятам, че Европейската комисия трябва много внимателно да разгледа всички възможни решения, които съществуват, като целта на комисия трябва да бъде този портал, тази платформа да работи много по-добре, без да навлизаме в някакви сложни юридически спорове около юридическите основания. И накрая искам да припомня, че Лисабонския договор съвсем ясно а, дава нови правомощия на Европейския парламент. Дава на този парламент правомощия и то значителни такива за разглеждане на законодателство на Европейския съюз в различни области. В този смисъл трябва да има много по-ясно и силно сътрудничество с държавите членки, за да може при оценките да има адекватна оценка, да има структуриран диалог между Европейския парламент и националните парламенти. Благодаря ви. и кирия Вайлер. Благодаря, госпожа Вайлер, за три минути. Госпожо председател, господин комисарио, уважаеми колеги. По време на едно празненство а, отбелязахме и 20 годишната на вътрешния пазар. Това беше един празник, който честваше партньорството между Германия и Франция. По време на това предство стана въпрос, че четирите свободи са много важни в рамките на вътрешния пазар. По този начин се премахват всякакви граници и ограничения. Например, както беше направен опит в миналото от германското и френското правителство да сложат определени бариери пред свободното движение на капитал и стоки. Смятам, че доклада на господин Босотил е много добър, много успешен. Предвидените инструменти като Солвит и други са много удачни. Те могат е, да покажат дали правителствата наистина искат да прилагат е, европейски инструменти на практика и дали разпоредбите се прилагат така, както са прияти от съвета. Искаме е, малките и средни предприятия да имат по-лесен достъп до е, вътрешния пазар и потребителите да се възползват от правата си. Беше споменато вече, че Малта се справя най-добре, Белгия, за съжаление, не е толкова. Смятам, че Интересно това, което споменавате, господин Босотил. Нещо, а, което е свързано с член 18, свързано с обществеността, член 24, таблица за съответствието и следващия член, свързан с ролята на съда. Искам да подчертая четири неща. Първо, транспонирането трябва да е правилно, коректно. Господин Карцимакакис, ако ме изслушате, в федералното правителство се обсъждат някои от директивите. Обаче нещата не вървят на добре. На следващо място вътрешния пазар генерира работни места и допринася за генериране на растеж. Трудно е обаче да се защитят правата на работещите. Това е единствената критика, която имаме ние към този доклад. социалната сплотеност липсва. Има добри традиции в това отношение. Джак Делор каза, вътрешния пазар действа съгласно три принципи. Конкурентоспособност, която съживява солидарност, която свързва и сплотеност, която ни обединява. Благодаря, госпожа Зубър. госпожо госпожа председател, този доклад отразява много интересна дейност. В него се казва, че вътрешния пазар е много важен и един от най- като начин за решаване на економическата криза бяха предложени много ценни идеи, но те са ценни само за големия капитал и големия бизнес. Подобни идеи не отчитат економическото развитие на хората в периферните държави и региони, защото именно те са изправени пред най-големите предизвикателства поради крехкостта на тяхната економика. Вътрешния пазар представлява дерегулиране и приватизация и то е насочено срещу най-уязвимите пазари особено пазарите на храни и на енергия, които силно зависят от трети държави. Въздействието е огромно върху държави като моите. Предприятия закриват, се закриват, социалното изключване е широко разпространено в енергийния и транспортния сектор, в далекосъобщенията се либерализират някои публични услуги. Вътрешния пазар не отчита правата на хората има свобода само за придвижването на стоки и на капитал. Работниците няма такива свободи, а те искат нещо различно от сегашната политика. Председателката. Госпожа Ван Пелц, три минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисарио. Първо искам да благодаря на господин Босотил е, за изготвения от него доклад. Този доклад е много ефективен и много практически насочен. Вътрешния пазар може да стане по-прозрачен, нещата могат да станат по-ясни възоснова на този доклад. Вътрешния пазар има една много богата история, но въпреки това е, пазарът не функционира перфектно. Вътрешния пазар е, има много положителни страни, които са в услуга на потребителите и на гражданите. Индекса за вътрешния пазар очертава една положителна тенденция, но не трябва да се отпускаме. Дошло е време да се огледаме, да се информираме къде нещата куцат, къде трябва да наваксваме и как да се справим с пропуските. В тази насока докладът може да е от помощ. Не трябва да изпускаме под, подробностите от поглед. Нека да се спра на една тема, свързана с обществените поръчки. Те вземат 15 до 20% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Съвсем ясно трябва да заявим, че Европейския съюз може да е конкурентоспособен само когато се отдели достатъчно внимание на транспонирането на европейското законодателство. Не трябва само да се мисли за фискална хармонизация и за, и за економи. Да, знам, че законодателството не е винаги е, ем, перфектно. Знаем, че понякога има недостатъчно прозрачност. Имаме нужда от места за контакт, където нещата и проблемите ам, да се обсъжат директно и така да бъдат отстранени по-бързо. Трябва да се прилагат разпоредбите и то по такъв начин, че те да отговарят на очакванията на гражданите, да се създават повече работни места, да се създава повече сигурност. Не трябва да използваме да са по такъв начин, че да си измиваме ръцете, да се отпускаме и да си кажем да, ние сме стигнали там, докъдето трябва. Някои Някои държави заслужават и похвала, но все пак е, предстои ни много работа. Благодаря ви, господин Коферади, за Сеньор комисар. благодаря, госпожо председател. Господин комисар, всички сме убедени в значимостта на този единен пазар, защото той в е, целия европейски проект последните 20 години е, се е превърнал в един от идентификационните елементи на Европейския съюз. Също така сме обединени, че той крие огромен потенциал и може да даде наистина огромен тласък на растежа на отделните държави членки на Съюза. Трябва обаче по всичките тези причини, точно защото всички сме убедени в това, е, да се обърне повече внимание на определени аспекти, е, които вече бяха споменати от колегите преди мен. На първо място трябва да кажа, че основният враг на този пазар днес е кризата. Кризата е тази, която поставя под въпрос пазара в очите на гражданите. И точно кризата урязва потенциала на принадената стойност на вътрешния ни пазар. Точно заради това трябва да се съсредоточим върху растежа като приоритет. Е, и в тази зала се казва многократно и на други места, защото без растеж нашата работа, работа по вътрешния пазар, става много по-трудна. Кризата в нашите държави членки всъщност има и друг негативен ефект. Той дава аргументи, без основание, на определени държави да прилагат по деформиран начин онова, което парламента, съвета или комисията вземат като решение. Тоест имаме два проблема. Едното е свързано с забавянето на транспонирането от страна на определени държави членки, забавяния, които не се дължат на сложността на тези правни текстове, а чисто и просто са погрешен политически избор на съответните правителства. Другото пък е свързано с промените, дефектите на транспонирането. Много често се отклоняват от текста или пък от намеренията на текста е, и съответно съответно при определени глави, да речем, се записват някакви средни стойности, а не а, стойностите, които бихме могли да искаме а, и са заложени в смисъла на текста. Тоест, опитваме хитринки да правим. Необходимите инструменти за последователност на вътрешния пазар – трябва да бъдат преразгледани и трябва да бъдат подсилени. Говореше се за санкции, е, що се отнася до неправилното прилагане на законодателството или закъсняване при транспонирането на законодателство. Но Солвит също е много важна а, е, мрежа. Разбира се, че е важно да търсим и правно основание, но когато имаме инструмент, който е доказал своята полезност, няма смисъл да го поставяме под въпрос. Още нещо искам да кажа на докладчика. Намираме се сега в трудности, както знаем, кризата, споменях и аз, всякакви въ външни условия. Не разбирам поради каква причина се излиза с една хипотеза да има някакъв прокурор за вътрешния пазар. Някакво трето лице, което изведнъж ни хвърля някъде друга, да започва нов дебат. Има ли нужда или няма? Ние имаме нужда от бързи решения и то с максимално мнозинство. И това е съвсем ясно. А вашето предложение като че ли подлага на съмнение отново целият проект. кирия Вертман, паракало. Благодаря, госпожа Вертман, за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, в момента в целия Европейския съюз, в целия Европейския съюз цари економическа криза. За да има растеж, ние трябва да се фокусираме върху вътрешния пазар. Това трябва да е пазар, който да е в услуга и на гражданите и на малките и средни предприятия. Трябва да се подкрепят синергиите между отделните институции. Трябва разпоредбите да бъдат прилагани на време. Държа... на време. Държавите членки трябва да изпълняват своите задължения, трябва да се гарантира прозрачност и ефективност Гражданите и предприятията трябва да бъдат информирани и то навременно. Совет играе важна роля в тази връзка. Благодаря на господин Босотил за този добър доклад. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα ο λόγος και πάλι στον κύριο Ανδρέα Σουάπ. Господин Шваб, още веднъж за три минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми е, колеги. Изненадах се от, като чух някои от изказванията. Господин Густавсон, например, от левицата каза, че ам, хората ам, са тикани към бедност. Това не е така. В моят избирателен район няма големи предприятия. Там хората се изхранват от този вътрешен пазар. Те се облагодетелстват от плодовете на вътрешния пазар. Така че за моят избирателен район мога да кажа ясно, че такъв род изказвания са погрешни. Беше подчертано, че транспонирането на директивата за забавените плащания изостава в Германия. Значи, директивите, които са приети тук в парламента с помощта на с участието на съвета. Там има представители на федералното правителство и те много добре знаят как трябва да бъдат транспонирани тези директиви. Ако ем, приемаме все повече регламенти, да се използва регламента като правен инструмент във вътрешния пазар. По този начин ще се създаде ам, едина процедура при транспонирането на законодателството. По този начин нещата ще са по-прегледни и ще се премахнат проблемите, свързани с изпълнението на разпоредбите. Искам да припомня още веднъж, че ЕНП иска да се а, направи проверка на, на това кога трябва да бъдат. А, приемани директиви и кога регламенти, така че да се постигнат целите. Благодаря. Господа Шалдемо за 3 минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Когато бях малка, преди 20 на години, хич не ми харесваше идеята за вътрешния пазар, защото мислех, че той ще се ще бъде от полза само на капитала, а не на хората. Но за щастие, междувременно промених становището си, защото видях вътрешния пазар в действие и той стана двигател за сътрудничеството в Европейския съюз и допринесе за създаването на работна заетост и за гражданите на Европа. Важно е това да продължи и за в бъдеще. Именно за това трябва да гарантираме вътрешния пазар да продължи да функционира по-добре, отколкото в миналото, което означава, че трябва да направим повече. Жалко е, че съвета не е тук, няма представител на съвета, който да слуша този дебат, защото е важно да се знае, че държавите членки имат огромни отговорности за правилното прилагане на европейски на вътрешния пазар. Както господин Бусодил каза, това може да стане, ако всички държави членки си свършат работата. Тогава ще имаме добре функциониращ Европейски съюз всичко това зависи от добрата воля на държавите членки. Трябва да работим по-добре, защото в противен случай ще загубим подкрепата за вътрешния пазар и от гражданите, и от нашите предприятия. Дори сега се смеем на тези селски стопани, които са изградили нови клетки за техните пилета, е, тогава, когато установяваме във вътрешния пазар, че има яйца, които са от е, свободно отглеждани е, кокошки. Важно е хората да могат да разчитат, че онова, което купуват, продуктите, които купуват, са безопасни и да се гарантира хората, работниците, които останат без работа поради това, че техните работодатели не са успели да организират конкурентоспособност, да разберат какво става. И аз мисля, че индекс е, за вътрешния пазар може да ни помогне да разберем какво да се направи. Съгласна съм и с идеята на господин Босотил да се организира една процедура, по-бърза процедура, това трябва да се направи бързо, не се действа достатъчно бързо. Има и други неща, които могат да бъдат направени, както каза комисара, възможността да има работна група, която да обикаля около по столиците на държавите членки и да гарантира за по-доброто е, прилагане на закона. Благодаря на господин Бусотил, благодаря за неговия принос и е, можем да кажем, че през следващите 20 години Европейския пазар ще работи за хората. Благодаря госпожо Шада Мосер, господин Мичел не е тук. Така че, господин Репо, имате думата за 3 минути. Госпожо председател, мирът и социалната справедливост бяха основната идея на европейското сътрудничество и това може да бъде възможно само ако вътрешния пазар функционира както трябва. В Европа има много възможности, но съществува и опасността, че ние ще ги разрушим. Именно за това мисля, че този доклад заема позиция по един много важен въпрос, а именно по транспонирането на европейското законодателство. Много държави членки обаче не прилагат и не хармонизира директивите и регламентите на време. Това се случва най-вече в връзка с законодателството в данъчното облагане и в опазването на околната среда. Там, където съществува такъв дефицит в транспонирането, това е във вреда и на други държави членки. Ако искаме да повишим солидарността и економическия растеж, трябва да гарантираме транспонирането едно по-бързо транспониране. Ако държавите членки не желаят, например, да приложат екологични закони, как Европейския съюз ще може да постигне стратегията Европа 2020 година, например целите свързани с ресурсите и енергийната ефективност? Несъвършенство, несъвършеното законодателство подяжда доверието към Европейския съюз и особено а, стъпките насочени към правата на европейските граждани. Как може да накараме хората да, да се ангажират с целите на общия пазар, ако ръководителите на държавите членки не искат да го направят? Европейското законодателство се стреми да постигне по-добра среда за малките и средни предприятия, както и за потребителите. Това обаче не може да се осъществи без общо законодателство и без актуализирано законодателство. Ние би трябвало да бъдем готови да се намесим в действията на някои държави членки, които не се ангажират с тези общи правила. Ако не се намесим по отношение на тези нарушение, ние раздробяваме вътрешния пазар. Именно за това става дума тук, именно за кризата на Европа сега, за морала, за етиката. Готови ли са всички държави членки да се ангажират с общите цели на Европейския съюз? Председателката господин Столожан. Две минути и половина. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да поздравя господин Бусотил за доклада по собствена инициатива. Единия пазар е една сфера, в която всички държави членки, без изключение, са постигнали съгласие за неговата значимост за Европейския съюз, както и за това, че е инструмент за създаване на работни места и растеж. Едно от основните предпоставки за доброто функциониране е държавите членки все пак да транспонират законодателството в националното си такова, тъй като има много държави членки, които изостават, що се отнася до транспониране. Втората предпоставка всъщност е да имаме едно по-добро качество на транспонирането на законодателството. И тук а, трябва да подчертая, че първото препятствие е точно когато европейското законодателство се създава, защото когато влезем в тристранни преговори, ние, комисията и съвета, сме изправени пред едно нежелание, дори бих казал отпор на определени държави членки към идеята да се създадат съпоставителни таблици между разпоредбите в европейското законодателство и тези в националното такова за да видим дали има добра хармонизация. Тези таблици са първата стъпка, която трябва да се предприеме, за да има добро наблюдение върху качеството на транспонирането. За това смятам, че имам, трябва да имаме следното правило. Всеки един правен акт на европейски съюз трябва да бъде съпътстван от съпоставителни таблици. Благодаря. Благодаря. Госпожа Рапти за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вас и на моя приятел, господин Босотил, за прекрасно свършената от него работа бях си подготвила друга е, реч, госпожи и господа, и сега, за съжаление, трябва да кажа нещо друго. Защо е така? Защото е, сега ми се даде това изменение. И това изменение променя изцяло духа на доклада. В Гърция има една известна песен, която се казва Всичко, което започва хубаво, свършва болезнено. Господин Саймън Бусотил, твоя доклад беше много добър в началото, с много добри текстове, беше одобрен единодушно, но нещата няма да свършат добре. И то защото този индекс на вътрешния пазар – не се отнася до никакви цифри, до никакви данни. Тук става въпрос за хората, става въпрос за европейските граждани и става въпрос за кризата, за хората по време на криза. Значи, говори се, че вътрешния пазар става, е, е насочен към гражданите. Какво прави парламента? Той не прави нещата за хората инвитро, а инвиво. Какво показва този е, индекс? дали законодателството е транспонирано правилно в държавите членки, дали то се прилага. Знаем, че има държави членки, които изостават с транспонирането. Всички сме на едно мнение, че държавите е, членки, които не се справят, може би трябва да бъдат санкционирани. Когато се стигне обаче до санкции, трябва да се провери защо е, тези държави членки изостават, е, какви са причините за това. говорим тук, че най-вече се засяга а, околна среда. Говорим а, за валутен съюз. Ако всичко това не се хармонизира, то възникват проблеми. Стига се до криза, стига се до заплахи. И какво се говори? Да, трябва да. Ам, се, е, създадем прокуратура, да назначим прокурор, още един орган, е, който е, да наказва, да издава присъди и да вкарва непослушните в правия път. С такива действия обаче в Европа няма да стигнем далеч. И няма по този начин вътрешния пазар да стане по-привлекателен. Трябва да помислим по тези въпроси. Трябва да има е, и стимули, и санкции. Ние, социалистите и демократите, сме обаче за стимулите. А, не искаме всичко да се измерва в санкции. Госпожа Бастос не е тук. Госпожа Херцог също я няма. За това давам думата на господин Харбор за 4 минути. Госпожо председател, много се радвам, че съм тук. Е, вярно, че пристигнах малко по-късно, отколкото очаквах и благодаря, че ме включихте в списъка на изказващите се. Съжалявам, че изпуснах представянето на доклада на господин Бусотил и вашия отговор, господин комисар. Но искам да кажа, че като председател на комисията много се радвам, че тук присъстват толкова много колеги, които да ви подкрепят. Не винаги сме съгласни с всичко, както каза госпожа Рапти, но аз мисля, че един задълбочен анализ на проблемите в този доклад показва значението на ангажираността на нашата комисия с проблемите на единия пазар. Аз съм сигурен, че вие ще приемете тези неща сериозно. За съжаление, аз не чух какво казаха колегите и не бих искал да дублирам това, което казаха те, но искам в изказването си да се съсредоточа върху две конкретни неща. След малко ще се върна по въпроса за нарушенията, повдигнат от госпожа Рафти, но искам да подчертая онова, което според мен трябва да бъде развитие на начина по който ние следим въздействието на единия пазар, а именно да се разбере нивото, до каква степен има а, пропуснати възможности. Напомни ми, напомнихте ми нещо, което каза ваш, един от вашите предшественици, господин Балкенстайн. По въпроса за докладите на единия пазар, той описваше единия пазар като Ферари, което се движи на втора скорост. Е, аз казвах, че не ни е нужно Ферари, не ни е нужно нещо солидно и достъпно за всички. Но мисля, че въпреки всичко е, и забележката беше уместна, защото проблемът, колеги, е, че ние не знаем колко пропуснати възможности има в единия пазар, където предприятията се опитват да продават стоки или услуги в държава, в която те имат право да го направят и а, се ужасяват от а, бариерите и пречките, които съществуват поради нехармонизирането на, на закона и те отиват в друга държава. Това са загубени възможности. Но мисля, че въпроса за нагласите на предприятията към единия пазар, познаването на инструменти като Солвит, много ясно показват загубата на потенциал. В този доклад а, има един кратък пасаж който е много важен. В него се иска от комисията да се включат констатациите на Евробарометър за работата на предприятията и е, на правителствата. Аз искам да попитам комисара в годишния Евробарометър, свързан с вътрешния пазар, би трябвало ние да включим мерки за информираност. Какво знаят предприятията, какво знаят хората с COVID, защото ако не знаят, няма да имаме никаква индикация как държавите членки и комисията извършват промоцията, защото в платформата Your Europe би трябвало да има един бранд, за да могат едно а, име, към което да се насочат, насочат гражданите. А, по въпроса за нарушенията и на, а, мисля, че а, остава проблема за бързата процедура. Мисля, че сме в твърде ранен етап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 Господин Бусотил каза, че тези неща потенциално следва да се разглеждат. Но ако хората не могат да продадат продукт или услуга поради това, че за правителството не прилага законите, ние трябва да решим този въпрос а, спешно, защото ако не се действа спешно, не, а, може да се действа а, справедливо. Процедура на спонтанни изиквания. Първо госпожа Кукович. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Честваме 20-та годишнина на вътрешния пазар и сме преминали и преминаваме през една тежка криза. Доклада на господин Босотил е наистина добре дошъл. Трябва да осъзнаваме, че ние не се състезаваме един с друг в Европа, а трябва да съсредоточим вниманието си върху съревнование с други големи конкуренти, например от групата БРИКС. Именно затова приветствам всички тези инициативи и смятам, че трябва да се постави по-голям акцент върху добрата комуникация. Имаме всякакви портали във всяка държава членка, но дори хора, които отговарят за тази сфера, не ги използват достатъчно. Няма достатъчно комуникация, нито устна, нито писмена. За това само много малък процент от малките и средни предприятия осъзнават тези възможности, всички други са изключени. Господин Басеско. Госпожа Басеско. Благодаря. Единственият, е, единия пазар играе изключително важна роля за усилията на Европейския съюз да остави кризата зад гърба си. Затова е изключително важно точно да се е, транспонират всички европейски директиви. Постоянният мониторинг на усилията на държавите членки е изключително важен, защото така рамката на единния пазар ще бъде по-силна и гражданите и дружествата ще могат да се радват на един усъвършенствен пазар. Последният индекс на единния пазар показва, че много малък брой държави членки са изпълнили целите си по транспониране. За съжаление, Румъния не е постигнала този 1% като цел, макар че имаме и добри резултати. Румъния трябва да положи допълнителни усилия, за да подобри транспонирането. Господин Пронс. Тогава, когато имаше Европейската общност, се използваше свободен вътрешен пазар. Свободен даваше впечатление за безпрепятственост, но пък заблуди редица. Много хора заплатиха с, с труда си, много фабрики бяха затворени. Докладчикът посочва необходимостта държавите членки да транспонират европейското законодателство. Европейската комисия трябва да вежда бързи процедури при неспазване на законодателството. Разбира се, иска се и по-задълбочен мониторинг на държавите членки от страна на комисията. През 73-та година, когато нато държави се присъединиха, се говореше отново за свобода и свободно движение. Сега отново се говори за това от еврократите. Благодаря. Последният оратор. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Индекса на вътрешния пазар е изключително важен документ. Всички трябва да направим така, че този инструмент да си остане в центъра на дебата. Европейския съюз е много полезен за нашите граждани, но само ако законодателството се прилага надлежно. Има нужда от стимули, от обмен на най-добри практики, информационни портали като Your Europe. Всичко това е много-много полезно. Радвам се, че форума за единния пазар е толкова полезен. На тази година имаме и седмица на вътрешния пазар. Иска ми се такава седмица да има всяка година, да има по-тясно сътрудничество между Европейския парламент и Европейската комисия по този проект. Само тогава вътрешния пазар може да бъде близко до нашите граждани. Благодаря, казва председателката. И сега искам да помоля комисаря Бърние да вземе отношение по казаното до сега. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на всички от вас, които се изказаха и за вашите предложения. Благодаря специално на Андрея Шваб, както каза е, е, когато, когато се говори за вътрешния пазар, се говори за резерва за растеж. Искам да кажа също на господин Коферати, който говореше за кризата като най-голямата заплаха за вътрешния въпрос. Също в самото начало казах нещо, но сега ще го повторя. В тази криза с, с протекционизма се вижда, че първията жертва може да бъде европейския е, вътрешен пазар, защото дейността на европейската общност е свързана с протекционизма и вътрешния пазар няма да може да се противопостави на това. Но за да си излезе от тази криза, аз мисля също като вас, че вътрешния пазар цар, ни дава първия основен шанс да излезем от кризата и да намерим отново пътя към растежа. За да може добре да ре, реагираме, трябва добре да се разбират нещата. Приветствам казаното от Малкъм Харбър и това, което беше направено от господин Бусодил за открозяване на недостатъците в хармонизирането и за ангажираността на гражданите и предприятията. Пред, прозрачността, която предложи господин Шваб във връзка с, с този индекс, е, ние трябва да отидем по-далече, да разгледаме всеки текст, защото това е елемент на вътрешния пазар, който не действа добре. Това е, има служби, които отговарят за 40% от услугите. Ние трябва да разгледаме всеки текст, а, а, тухличка по тухличка, за да може да се види как се развива целият процес. Госпожа Шалдемон се говореше за това табло за, и за възможността да се посочват с пръст онези, които не си свършват добре задълженията. Госпожа Роза Тюн говори за обмена на добрите практики. Аз искам да кажа на господин Столожани, и на господин Шваб, че и аз също като тях съм загрижен, че ние имаме таблица за съответствията. Всичко това се прави във всички текстове, с всички директиви и ние можем да публикуваме вече постигнатото. Беше повдигнат въпрос за нарушенията. Аз а, мисля, че може да се задейства процедура за нарушение срещу държави членки, но мисля, че първо трябва да се изчерпа възможността за а, договорни действия. А, за да бъдем обективни, трябва да кажа, че ние бихме могли да подобрим нещата благодарение на процедурата Europilot. Не можем да намалим много чувствително броя на нарушенията и процеса срещу нарушенията, който е доста дълъг. За да може да се да подходим към един пазар от страна на Брюксел и на отделните граждани, Солвит може много да ни помогне. Аз наистина много държа на това Солвит както беше казано, да получи необходимите юридически а, средства, за да може да изпълни своята функция. Господин Басотил, госпожа Вайлер и госпожа Рапти и други повдигнаха новата идея за, е, про, за, за прокурист. Това мисля, че е малко сложно в рамките на договора. Ние сме пазители на договора и би трябвало да избягваме дублирането или даже по-голямото припокриване на функциите. Комисията трябва да си свърши работата, това е целта и на този доклад, и на всички други инструменти, кои, с които разполага прилагаме, парламента а, бди политически нашата и вашата институция, заедно с съвета, ние бихме могли да подобрим предложението. Мисля, както каза господин Бусотил, че трябва да се засили ролята на комисията за доброто транспониране на тези текстове. Предлага ви да работим по тези идеи, като например да определим законодателството или приоритетните сектори за вътрешния пазар и тези приоритетни сектори да бъдат най-ефикасни за подобряване на растежа и работната заетост в държавите членки, като се постигне нулева толерантност. Именно това имахте предвид, господин Бусотил. С вашето изменение аз мисля, че това начинание трябва да се вмести в европейското 6 месече, но ние не би трябвало само да се задоволим с оценка на работата, да говорим и за конкурентоспособността и, с, и растежа. Аз вече говорих с колегата Оли Рен. Трябва да работим и в други писти, като диалога за, с гражданите и малките и средни а, предприятия. Искам да кажа на госпожа Кукович, че а, това ще бъде направено след успех на форума за Европейския съюз. Много от вас участваха в него. Ние се опитахме да използваме всички нови средства на комуникация, включително интернет, за да може да се помогне на хората и както каза господин Харбър и господин Шваб, заедно с колегата Тая, ние бихме искали да насочим диалога към малките и средните предприятия, чрез пряко използване на интернет, да откроим това, което ние правим с вас от години наред в полза за малките и средните предприятия, за да можем да уверим гражданите и малките средни предприятия, че онова, което правим, както каза господин Балтазар, не би трябвало да се забравят и националните парламенти. По въпроса за свободата на придвижване на стоки, това е в отговор на господин Пашка, трябва да се отчете и сигурността на тези стоки, които влизат във вътрешния пазар това е в ресора на колегата ми Джон Дали и той обръща много голямо внимание. Във вътрешния пазар, както каза госпожа Гало Пелс, има сфера на економиката, която е много важна. Трябва да се зачита обществения интерес и с един електронен вътрешен пазар ние можем да постигнем значими економики. Има един работен семинар, който организирахме в Европейския парламент в Брюксел с господин Тарабела и господин Яцек на базата на нашите текстове да систематизираме и да разработим електронния вътрешен пазар и да спестим близо 5 милиарда годишно. Това са конкретните неща, които са вписани в закона за единия пазар. Споделям казаното от господин Шваб, че трябва да бъдем обективни във връзка с това, че единия пазар представлява интересите на малките и средните предприятия, трябва да има отчетност в малките и средни предприятия, за да се облегчи живота на малките и средни предприятия. Искам да кажа на господин Густав и на госпожа Зубер, че единия пазар – е всъщност е, основната платформа, върху която се изгражда и публичната, и частната а, надстройка. И тази платформа не би трябвало да бъде, а, тя трябва да бъде солидна за да може да се постигнат целите на политиката за е, зелена Европа в рамките на стратегията Европа 2020 година, за да може да постигнем равновесието, към което се стремим. Се стремим. Много от вас говориха за економиката на а, социалната економика, пазарната економика, и една конкурентоспособна економика. Това ще бъде във втората редакция на закона за вътрешния пазар до края на годината. Аз мисля, че доклада на господин Босотил е ефикасен и аз мисля, че както каза и господин Шваб, всеки път да бъдем максимално ефикасни и да провеждаме скрининг и а, аз мисля, че трябва да се прилагат закон, да се приемат закони по-скоро под формата на регламенти, отколкото директиви. И в този дух искам да кажа, че заедно с госпожа Шалте Малсе подготвяме Европейския съвет, в който ще се говори за единия пазар, комисията и съвета трябва да намери начин да действа по 40-те текста, които фигурират в тази публикация ще отидем и по-далече, ще премахнем пречките, които които, за които говори господин Малкъм Харбър в вътрешния пазар, защото в криза мисля, че нямаме право да губим време. Както каза господин а, Бусотил, ние би трябвало да приложим заедно с държавите членки всички текстове, така както са предложени и да прегледаме отрасъл по отрасъл, предприятие по предприятие, за да може те да функционират по-добре. Госпожи и господа, обаден съм, че онова, което е максимално близо до растежа, до конкурентоспособността и работната заетост, трябва да бъде наша първостепенна задача. Председателка, благодаря господин комисар. Давам думата за господин Бусотил. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че имам 4 минути. Нека да благодаря на комисаря Бърние и на всички колеги, които взеха участие в този интересен дебат. Всички колеги, които безрезервно подкрепиха моя доклад и на тях, благодаря. Благодаря и на тези, които изразиха своите възражения. Има един парадокс, който беше споменат от господин Бърни още в началото на дебата. Той каза, че сме изправени пред парадокс. От една страна всички разбираме, какъв е потенциала, който се крие във вътрешния пазар, или поне повечето от нас осъзнават е, този потенциал. И от друга страна, вътрешния пазар става жертва, когато ситуацията се влушава, става жертва на протекционистски тенденции. Това е един парадокс, който трябва да се справим. Това е бариерата, която трябва да прекрачим. Има три начина да се справим с този парадокс. Първо, трябва да транспонираме европейското законодателство на време и правилно. Ако не го направим това, тогава имаме проблем. На следващо място, трябва да транспонираме законите ефективно. Ако не изпълняваме законите ефективно, няма смисъл въобще да ги създаваме. На трето място, трябва а, да предоставим на гражданите на предприятията инструментите, с които да си помагат, когато ситуацията се влуши. Относно изменението, което ще бъде представено, нека да се спра на него. Изменението съдържа в себе си следното. Комисията да предвиди бърза процедура и да обсъди да обмисли създаването на орган, който да се занимава с случаи при нарушаване правилата на вътрешния пазар. И разбира се, ако има някакви санкции, те да се прилагат след като цялата колегия вземе решение за това. Ние искаме а, това предложение, свързано с бързата процедура, да бъде изпълнено с смисъл, за да отговаря на своите цели. Комисията понякога се опитва да договаря по-добро транспониране, по-добро законодателство с държавите членки и много често, когато държавите членки не спазват правилата, процедурите, свързани с нарушенията, много се забавят и а, удължават. Ние искаме процедурите да са по-бързи. Става въпрос за това вътрешния пазар да бъде функциониращ. Сега трябва да го направим, защото ако не действаме сега, наистина сме изпуснали юздите. Стигнах до заключението с всички а, мои колеги, че Европейския съюз е силен, когато вътрешния пазар функционира добре и когато той е в услуга на всички нас. Сега, когато празнуваме 20 годишното създаването на вътрешния пазар, а, нека да помислим кои са слабостите на вътрешния пазар, които трябва да отстраним, така че вътрешния пазар да може да доведе до повече просперитет, до повече растеж и повече работни места за нашите граждани.